Приятелствам за кратко, докато дойде Малкъм. До 16.30 е за той. Така че веднага ще започнем нашата работа и, и ще се съберем всички. И така, точка първа, приеме на дневния ред, раздаден ви е дневния ред, някой има ли нещо да добави или пък някакви възражения по дневния ред. Скъпите колеги, има ли какво да кажат? Но. Е Добре. Смятаме, че е прият дневния ред. Едно съобщение има. Не знам новите членове на парламента дали си спомнят това, но беше организирана семинар, работен семинар по инициатива на Алан Маккарти за противопожарната безопасност в хотелите. И а, многократно сме а, правили запитване по този въпрос, но никога не се е стигало до доклад. И председателя на нашата комисия викани на обяд е, за откриване на десетата кръгла маса. Утре е това. Той ще председателства от 12.45 до 14 часа е, това ателие, а обяда е на тези часове веднага след заседанието на е, комисията ИМКО. Така че всички тези от вас, които желаят да присъстват на този обяд по тази тема, са поканени от председателя. Oui. Разбира се, е, за предпочитане е да изпратите мейл за потвърждение, е, за да може по-добре да се организира разпределението по масите. Alors, ensuite, nous passons à Така, сега преминаваме към следващата точка одобрение на протокола. Заседанието от 8 февруари. Има ли възражения, някакви бележки? Добре, приете протокола. Alors, nous allons maintenant entamer... И така, ще преминем сега към дискусия по един изключително важен доклад до изграждане на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия. И докладчика, който е пред мен, Ясе Чеверия, наистина много голям интерес има към тази тема и ще му оставим съответното време за да се изкаже. След това на докладчиците в сянка изреждат се имената им. И кой още? От Обединената левица. Господин Йон. Ева Макларкин и Матео Салвини. Господин Ариас, имате думата. Muchas gracias, Presidenta. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден на всички колеги. Благодаря ви, че още веднъж ми давате възможност да ви говоря по тази тема. Бях определен за докладчик по тази тема и е, работих по е, всички проблеми на трансгранична, електрон, трансгранична електронна търговия в Европейския съюз. Е, опирам се на различни изследвания по тази тема, както и на срещи с предприятия, сдружения на потребители, всички участници в електронната търговия. Благодаря на всички за техните предложения и информация, която ми бе предоставена. Установих по време на този работен процес колко много проблеми има, колко препятствия съществуват за пълноценното развитие на този пазар. И не може да се използва пълния потенциал на електронната търговия. И е, с оглед на стратегията 2020 година би трябвало да се използва пълноценно и този потенциал, така че да се подобри нашата економика, да създаде истински електронен пазар в Европейския съюз, да се преодолеят препятствията. Трябва да знаем също така, че това трябва да бъде основен приоритет. Наистина трябва да се прояви политическа воля, за да се дадат конкретни измерения на това, на тази цел. Време е Европейския съюз да откликне енергично на предизвикателствата. Ще се изготвят много доклади, ще се обсъждат различните аспекти на този въпрос, но ако не се проявява политическа воля, няма да напреднем. Европа трябва наистина да преодолее препятствията, които и пречат по пътя напред. Като европейци, убедени, в бъдещето на вътрешния пазар. Не трябва да изпадаме в капана на протекционизма и трябва да преодолеем древните противоречия, които могат да възникнат, така че да дадем конкретна форма на решенията от полза за Европа. Има няколко инициативи в настоящия момент за постигане на тази цел – преди няколко седмици в тази комисия беше представен дългоочаквания доклад на бившия комисар Монти. В този доклад се казва, че е, електронният единен пазар трябва да бъде основен елемент на програмата на Европа и трансформирането на Европа в електронна економика. Така че това е абсолютен приоритет беше дори е, назначен е, комисар госпожа Круз, е, който отговаря за тази тема. И утре ще се проведе среща и обмян на мнение с нея. Ако се върви към усъвършенстване на електронната търговия, това наистина е важен избор на правилния път. И ако успеем да доизградим на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия, това ще допринесе до по-добро функциониране на целия вътрешен пазар. Особено важно е да се прилага активна политика към потребителите, фирмите, гражданите, да се предлагат услуги, стоки на конкурентни цени. Ние наистина трябва да действаме, да търсим решения. В сегашната ситуация на економическа криза, преодоляването на тези е, препятствия ще изглади е, е, равноправията, неравенствата. Ние ще помогнем по този начин на хората с ниски доходи, на малките и средни предприятия – електронната търговия може да бъде достъпна а, на, за всеки европейски гражданин. Така че а, да използваме целия потенциал на а, електронната търговия. Трябва да се усъвършенстват регламентите, които съществуват в различни сфери и които имат отношение към електронната търговия като разбира се се спазват и съществуващите норми. Както казах това на 17 март, след това на 28 април в тази комисия имаме силна електронна търговия и тя ще ни позволи да бъдем конкурентно способни. Нуждаем се от електронна търговия, от електронен пазар – а, при защита на личните данни на потребителите и този пазар трябва да се ползва с тяхното доверие. Глобализираната економика е също едно от големите предизвикателства на днешния ден. И появата на нови економики, силни, а, създава една безпредседентна ситуация. Ние трябва не само да засилим нашата економика, но и да я адаптираме към глобализацията, да я съобразим с нея. Ние трябва да вземем едно челно място. Бих искал още веднъж да припомня шесте основни точки по които трябва да се работи, за да се постигне желаната цел. И наистина те са съсредо... сърцевината на моя доклад. На първо място трябва да се подобри достъпа до интернет в Европа за всички потребители. И всички потребители трябва да имат качествен достъп до интернет. Да се подобри е, качеството, е, цената, скоростта за, и за тези европейски държави, които нямат качествени интернет връзки. На второ място трябва да бъде преодоляна раздробеността на онлайн пазара и така да се приложи е, член 20 параграф 2 на директивата за услугите. На трето място трябва да бъде преодоляна раздробеността на правилата за защита на потребителите. Тук също трябва да се направят крачки напред, не само когато се подписват договорите, но и а, при решаване на евентуални трудности, проблеми, които биха могли да възникнат между купувача и продавач. На четвърто място е необходимо да се повиши доверието на потребителите. Смятам, че тук се налагат няколко действия – Например, създаване и прилагане на европейска мярка за доверие, засилване на бдителността и надзора над интернет. И а, така потребителите ще могат да са запознати с правата си. А, необходимо е създаването на а, кампании с а, обезопасени а, форми на а, плащане онлайн – и е, други. На пето място са необходими инициативи за стимулиране на е, бизнеса. Могат да се упростят е, някои дейности, да речем начините на плащане, просите с ДДС, просите, свързани с интелектуалната собственост – е, и, например, няма да е необходимо да се плаща в няколко държави за един и същи е, продукт. Също така трябва да се подобрят механизмите за разрешаване на спорове между доставчици и потребители. И на шесто място са необходими усилия за гарантиране на сигурността на непълнолетните лица при използването на интернет. Трябва да бъдат разработени ефективни механизми на европейско равнище за гарантиране на защитата им можем да лансираме съответните кампании, насочени към родителите, към учителите, преподавателите, които да осъзнаят своята отговорност по отношение на електронната търговия. Разбира се, няма да приключа моето изказване без да благодаря на всички, които сътрудничиха а, в този а, процес по време на многобройните ни срещи. А сега с интерес ще изслушам вашите коментари, вашите предложения а, в, на колегите и на представителите на комисията и съвета. Убеден съм, че дискусията ще бъде е, не само богата, но и ползотворна. Благодаря ви. Благодаря, господин Ариас. Това беше една от важните точки, особено елемент чести. А, мисля, че ще имаме много интересни дискусии и, и ще направим всичко възможно, за да може вашия доклад да допринесе възможно най-много за развитието на онлайн услугите в вътрешния пазар, също така да а, изгради качество и доверие за малките и средни предприятия, най-вече за някои продукти, които днес са се продават онлайн, но без да се осигурява гарантирана сигурност за потребителите и при условия, които са много трудно разбираеми. Така че, сега давам думата на докладчика Сянка. Ще започнем с Антонио Корея Ди Кампус. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Пабло Ариас за презентацията му тук, както и предишни заседания. Текстът е много полезен. Той определено ще ни помогне много да развием този пазар. Нека само да кажа, че няма основна разлика в нашите възгледи тук. И се радвам, а, че той демонстрира такова желание за въвличане на отделните заинтересовани страни. Ние всички ще се възползваме от тази инициатива. Мисля, че докладът наистина е засегнал основните, действ... основните полета на действие. В точка от преамбюла К а също така и пощенските такси са споменати. Но мисля, че може да се каже и още по този въпрос. Ако погледнем електронния пазар, той трябва да отговаря на нуждата на огромен брой потребители. Но също така тези хора трябва да бъдат считани тези потребители и трябва да бъдат считани и за хората, които допринасят за европейското благосъстояние и за увеличаване на богатството, така се каже, чрез потреблението, което те осъществяват по интернет. Относно споменаването на постигнатото от комисарият Рединг, Определено има, определено идеята е много привлекателна, но не съм сигурен дали трябва да продължим тази насока, дали комисията ще иска да продължи в тази насока и какви са намеренията им. В параграф 14 се призовава комисията да разшири обхвата на правилата, които регулират дистанционните договори. Бих казал, че а, това ще принесе с раз, бързо развиване на търговията, но а, имам риск да а, удавим нещата още в началото. Защото всъщност сме в област, която доста дълго време е съществува без регулации. В параграф 19 относно независимата агенция за защита на ползвателите на електронната търговия, идеята е добре, но доколкото аз успявам да разбера от текста, не става ясно дали тази, тези агенции, които ще създадат, ще са различни от Solvit. Ако създадем нова институция, ще имаме, е, ще трябва да дадем аргументация за това създаване. И може би в такъв случай, вместо да създаваме нови институции, ще бъде по-добре да подсилим Solvit и в параграф 20, където се говори за механизмите за разрешаване на спорове. Мисля, че идеята е добра, но като че ли има групи потребители, групи продавачи, по-скоро, които трябва да а, станат по, да осигурят повече гаранции за потребителите. И по идеята за защита на малолетните при плащането по интернет, например, има много проблеми, където чуждестранни карти и кредитни карти биват отказвани и се получава една фрагментация на електронната търговия. Това означава, че трябва да се съсредоточим върху много ясни, прозрачни ДДС правила. Трябва да има едни а, честни, а, конкурентни цени – В параграф 25 се а, има някои неща, с които не съм съгласен. И в параграф 5 мисля, че тук има други приоритети, които се различават от тези в основната част на доклада. Така че Това е като цяло. Лично бях доволен да мога да участвам. Считам, че а, настоящия текст отразява консенсуса и ще видим какво ще се ще решим при измененията. Благодаря. И Антонио. Благодаря, Антонио. Сега ще дам думата на господин Юрген Кроцман, а не е в залата, тогава Рошвор, мой приятел Рошвор, председател на Алби. Госпожо председател, благодаря. Моля да извините а, господин Шман, който а, е зает другаде в момента. Той приветства извършеното от господина Чеверия, работи по този текст и е, ще предаде своите бележки на докладчика. А след това, е, ако ми позволите, след като се изкажат другите докладчици в сянка, да ми дадете отново думата, за да кажа личните си е, впечатления и мнения. Uh, yes, please, and I will... Mm, да, благодаря. Аз на датски ще говоря. Пригответе се. Мислим, че има добри точки в този доклад. Мисля, че е важно да увеличим а, възможностите за разрешаване на конфликти. Има доста интересни неща в текста. Ема искам да привлека вашето внимание върху точка от преамбюла Д. Вече от 5 години се чакаме да имаме директива. Вече много дълго време чакаме. И това, което имаме до сега, всъщност не е достатъчно спрямо това, което беше обещано. И за това наистина имаме нужда от подобен доклад. Знаем, че електронната търговия представлява голям потенциал за потребителите но е вярно, че има доста неща, които трябва да бъдат разяснени. Доста хора нямат достъп до електронната търговия, защото не разполагат с интернет достъп. И когато. И, и всъщност казахте нещо много важно. Всички трябва да имат достъп до интернет и до електронната търговия. Това се превръща в вид право на потребителя, който трябва не само да има достъп, но и да има сигурен достъп. Доста неща са споменати в, подоб... в така посочения контекст. Обща хармонизация на всички правила. Не знам дали това е, е нужно на потребителите. Имахме доста дебати по директивата за потребителите и си дадохме сметка за огромния брой възможности. Така че, може би, ще е добре да имаме хармонизирани правила, но все пак ще ви посъветвам да бъдете внимателни. Относно различните електронни книги и други продукти, те са все по-често продавани по интернет и наистина трябва да дискутираме на това ниво а, и да го свържим с директивата за потребителите. Докладчика каза, че трябва да имаме повече прозрачност и че тя е важна, за да може потребителят да разполага с повече информация и да знае какво купува. Друг важен елемент да има лесен достъп до инстанция, висша инстанция в случай на проблем. Този въпрос трябва да бъде разгледан в директивата за потребителите, защото всичко, което засяга пряко потребителите, трябва да бъде разглеждано отблизо, наблюдавано отблизо. Трябва да има съгласуваност между двата текста – и това трябва да бъде взето в предвид. Очакваме с голямо нетърпение всички ваши бъдещи предложения. Ние ще направим също предложение за изменения. Благодаря. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur De Jong. Pour... а сега господин Де Юнг. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik uh, moet allereerst uh, eh, onze groep verontschuldigen dat pas Благодаря, госпожа председател. Първо, моите извинения аз съм от група, която не е имал на а, докладчик Сянка. Този доклад ми се стори доста труден. Той е доста пространен по своя предмет и се опитва да представи нещата а, така, както трябва да изглеждат. Аз съм съгласен, че това е пазар, на който разчитат много, много потребители, за това ние трябва да им дадем тази сигурна. сигурност. Имаше комунике на комисията по този въпрос, въпрос но, но не виждам тук да се призовава особено много комисията да предприеме действия. Не се е постига особен напредък. Предложението на госпожа Крус за цифровият дневен ред е нещо, което ние следим. Тук залогът е търговски интерес, нещо важно, особено по време на финансова криза. Смятам за важно да изпратим послание на комисията. Нещата сами няма да се оправят. Много са въпросите, които търсят разрешение. Примерно авторските права. Сегашното положение в Европа силно затруднява хората, които искат да си купят музика а, онлайн а, в редица държави членки. Този въпрос не търпи отлагане. Освен това, разцепването на пазара, чрез което някои фирми се опитват да влияят на пазарното положение, като пречат на потребителите да купуват продуктите им онлайн, за да може да ги купуват само от магазините. Ето, трябва да се реши този въпрос, за да не се стига до манипулации. Трябва да се предприемат мерки с конкретни срокове макар че влизаме на късен етап в играта, ще имаме доста предложения. Мин... И последно, а, защитата на потребителя в интернет е по-различна, отколкото в обикновения магазин. Защото това е пространство отвъд а, териториалните граници на Европейския съюз. Каквито и мерки да възприемем, трябва да имаме предвид САЩ, Нова Зеландия, новите економики, защото за потребител в интернет няма значение къде е седалището на продавача. Ако стоката е по-примамлива, потребителят ще се я купи от извън Европа. Ако се опитваме да е, решаваме проблемите в Европа, трябва да имаме износ на такива идеи към други държави, от които потребителя по интернет евентуално би извършил такива покупки. Така че ще имаме предложения за изменение. Thank you, madam. Um, and thank you to Mr. Благодаря, благодаря на господин Ариас за доклада. Той има огромно значение за доизграждането на единия пазар. Трябва да успеем да се възползваме от всички възможности на интернет, за да се е, постигне увереност у потребителя, но в същото време електронната търговия не бива да се изтласка отвъд нашата територия. Някои моменти ни смущават в този доклад, но все пак достъпът до интернет е от най-голямо значение. Трябва да се осигури такъв достъп, за да може на първо място е, потребителя да има достъп до тези възможности. Трябва да се види какво има нужда да усеща потребителя, когато е онлайн, за да се чувства сигурен и тогава да е, изградим такива мерки. Трябва първо да е, се види също какви са притесненията на малки и среден бизнес, а не само на големите производители, които по-лесно ще се справят с затрудненията. Много ме притеснява въпрос с ДДС. Е, аз ясно заявих това с колегите. Трябва да поговорим още как това ще стане. Също също имам съмнение за изграждането на независимата агенция. Мисля, че едва ли на потребителя, който купува по интернет, ще му се понрави идеята, че му взимаме данък, за да му създадем още някаква агенция, някаква администрация и че той, той ще си пазарува така или иначе. Може би можем това да обсъдим допълнително. Доколкото разбрах, Антонио спомена, да, от една страна има соловит и после а, наистина достъпа до а, скоростния интернет, широколентовия в Европа е сериозен а, проблем. Матео Соловини тук ли е? Няма го. Добре, тогава ще дадем думата на Трасковски. Моля да ми извините, ако неправилно произнасям името. Благодаря много, Пабло, за отличната работа. Наистина електронната търговия е много а, важна и ние отчитаме качеството на извършеното от докладчика. Наистина трябва да се засили доверието у европейския потребител, а, както и а, онлайн обществените поръчки. Но ще мина на английски, за да станат нещата по-бързо. 2002 а, ни даде възможност да преценим, а, че това, което решавахме за обществените поръчки, вече е зад гърба ни отдавна. А, освен това, много просрочихме директивата за електронната търговия. Изобщо от 2002 година а, до днес а, много се промени света, особено по отношение на това какво се върши онлайн. Ако разглеждаме и търговете, примерно от типа eBay. Дали искаме да ги изключим? 2002 говорихме за действия онлайн. Те бяха съвсем друг тип. В Европейския съюз беше друг. А днес а, интернет е сред най-важните начини да се извършат продажби. За директивата за електронната търговия не е ясно дали се включват търговите или не. Аз съм съгласен с колегата Декампус, че не трябва да се прекалява с нормативната уредба, защото имаме достатъчно вече а, регулативни актове, но все пак трябва нещо да се направи, особено по отношение на подобряване на защита на потребителите а, за онлайн търговете. Това е доста важно. Примерно, в доклада, докладчика ни казва, че трябва да е се ясно за потребителя дали продавача е краен продавач или посредник. Понякога не знаем с кого си имаме работа и не са ясни гаранциите за правата на потребителя. Тези две точки трябва да се доразвият. Ние ще се опитаме да внесем такива изменения. Ние изпращаме силен сигнал, че има нужда от актуализация, но трябва си даваме сметка и колко бързо се променя този сектор. Благодаря. Си. Благодаря. Сега ще ви прочета а, ораторите, господин Шваб, Прошвор. А, има ли нещо против? все пак да дам думата на господин Кросман, който току-що даде. Въпросът ми е към четиримата изброени току-що. Добре, щом няма възражение, нека да се изкаже господин Кроцман от името на АЛДЕ. Е, е. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че имаме един доклад, който ем, определено взима предвид контекста и който също така се опитва да вземе предвид реалността относно онлайн търговията. Относно вътре, вътрешния пазар, това е важна точка и следователно трябва да видим какви са възможностите, които ни дава електронната търговия и за малките страни и техните потребители това е много интересна възможност да имат, например, стоки, които а, идват от чужбина, защото, например, в някои държави някои продукти не се внасят, защото няма достатъчно потребители и за това трябва да продължим дискусиите в тази насока. Благодаря. А сега Андрея Шваб. Благодаря, госпожо председател. Искам да се възползвам от дадената ми дума, за да поздравя колегата за изготвения доклад. Мисля, че тази точка определено е свързана с, директив, с директивата за потребителите. И е вярно, че а, потребителите не винаги са запознати с всичката информация, а аз направих всичко възможно от моя страна да а, подобря текста. Ще започна с точка 4, която беше спомената от колегата Декампус, където, се, където той каза, че не сме много наясно какво комисията иска да направи с този текст. А относно директивата за правата на потребителите, ние като парламент трябва да сме напълно наясно с позицията си, да размислим каква ще е общата ни позиция и да видим каква ще е от своя страна позицията на комисията. И колега Декампус, ще се радвам да можем да продължим с вас и с колегата Арес нашата дискусия. По точка 5 Радвам се, е, че наистина има воля да се направи нещо. Тук говорим за еднаквяване на специфичните правила и практики, за да се позволи на търговците от разстояние и на директните продавачи да предлагат гаранции, поемена отговорност и извън граница на тяхната страна. Не се казва как точно ще стане това, но се надявам, че колегата Ариас вече има някакви идеи по въпроса, за да имаме общо еднаквен модел, който да бъде използван от търговците от разстояние. И смятам, че ще бъде добре да имаме ясна обща позиция на парламента. Електронната търговия представлява един голям потенциал, много по-голям от това, което имаме сега. И по точка 14 смятам, че трябва да а, приложим това, което казва колегата Ариас и да а, с директивата за потребителите. И в заключение ще се спра на точка 17 и казаното от колегата Декампус за плащанията онлайн. На това ниво имаме три основни проблема – с плащанията. Често има езикова бариера. Това няма да се оправи бързо. И дори да имаме един на зона за плащания, все още нямаме пълно решение на проблема. Много често все още има ам, мошенничества и злоупотреби било то технически или други. Няма да успеем да решим този проблем, ако нямаме ясни структури от страна на отделните държави членки, които да се борят с злоупотребите и измамите. И мисля, че Именно полицията е органът, който трябва да се занимава с този проблем и за това се радвам да видя това отбелязано в текста. Благодаря. А сега Робер Рошпо. Рошпо. Благодаря ви, госпожо председател. Подобно казаното от колегите, аз също смятам, че това е отличен текст и е добре, че, както каза господин Шваб, го разглеждаме в момента, когато обсъждаме директивата за защита на потребителите. Може би съм още млад парламентарист, но скоро ще стане една година. Ще духнем първата свещичка, не след дълго. И използвам случая, за да кажа следното, то не се отнася само до този доклад. Питам се, дали не трябва някой ден да се каже, е, че е, завършването на вътрешния пазар, до изграждането. А според мен вътрешния пазар никога няма да бъде окончателно изграден. Това е процес, който ще си продължава. Но нямам конкретно този доклад, а и други подобни. Що се отнася до електронната търговия, това е истинска революция, по мое мнение – защото това може да бъде нещо като продължение на търговията със съвременни средства, но е и революция, защото се включват нови субекти, не само потребителите, а и производителите, които до този момент не са били търговци, а така косвено стават и търговци. И това е фактор на динамика. Това не е само стимул за намаляване на цените, а и за създаване на по-голям брой економически субекти. Това е една нова динамика за цялата економика. И след като знаем, че това а, носи повече свободи, повече избор, това не означава, че трябва да има по-малко права за потребителите особено. И в много случаи има трудности, има проблеми. И както това беше казано многократно, особено когато е трансгранична тази електронна търговия. Две неща искам да подчертая по два конкретни параграфа. Точка 24 а, във връзка с доверието на потребителите и европейската марка за доверие. Колкото по-се развива електронната търговия, толкова по-малко ще знаем какво ще идва от търговците, които са вътре, от сайтовете, фирмите, които са вътре в Съюз и тези, които са извън Европейския съюз може да се пазарува на канадски, американски сайтове или в страните от Северна Африка и така нататък. Не знам дали това е протекционизъм. Не, аз не вярвам. А дали е протекционизъм а, тази работа за засилване на търговията и хармонизирането вътре в рамките на вътрешния пазар – това да стане още по-видимо за потребителите. Това всъщност ще допринесе за доверието. Трябва е, е, ясно да бъде показано на самите сайтове, които се пазарува и трябва да обсъдим тази възможност. Да се даде по този начин по-голяма яснота а ние нямаме право да а, налагаме нашите правила за тези сайтове, които са извън Европейския съюз. И затова се говори за марка, европейска марка по отношение на околната среда. А тук а, говорим за европейска мар, мяр, ма, марка за доверие. И това не е протекционизъм. Но още нещо. Какво беше втората точка? да. Е, отнася се до точка 10. Не, извинете, не е 10. Във Франция няма задължение за а, физическо съществуващ магазин, така да се каже, за извършване на електронна търговия. Има държави, в които има такова задължение. И то такова изискване трябва да се премахне. И смятам, че би било люб... интересно да съществува такъв економически търговски сектор, да се допълват тези две дейности електронната търговия онлайн и съществуване на магазин. Т.е. тоест, потребителя да има избор, да има право на избор. И в заключение искам да кажа, всичко свързано с обучението, високоскоростния интернет. А, ще говори за независими агенции, но аз се питам дали не може нещо като мониторингова дейност да се предвиди за тези потребители, които още не са опитни в електронната търговия да бъдат насочени към тях някакви рекламни кампании или обучаващи. Благодаря, Робер. Да, много пари са необходими за много кампании и сме искали такива средства, но не сме ги получили. Да в бъдеще стане. Благодаря за това, че каза, че това, което каза наистина за доизграждането на пазара, то няма да бъде изградено окончателно а, този пазар. Ще обсъдим това, да променим евентуално терминологията. Сега, Кристел. Благодаря, госпожо председател. Аз също имам няколко кратки забележки по тази интересна тема. ние всички сме потребители онлайн, така че сме напълно съгласни с казаното от колегата Турнен. Имаме определен брой проблеми, които трябва да бъдат решени в рамките на директивата за защита на потребителите. Напълно съм съгласна с тази идея. Много е важно за потребителите да имат доверие, когато трябва да купуват по интернет. И за потребителите е много по-важно да имат доверие, отколкото да имат абсолютно еднакви правила навсякъде в Европа. Уеднаквяването на правилата може би не е толкова важно, колкото доверието. Това е елемент, който ясно е изразен в точка 17. Тази точка 17 наистина е много хубава. Наистина трябва да, да увеличим доверието. Ако имаме, например, един датски потребител – който се обръща към съда, за да се оплаче от един немски сайт, нещата могат да се окажат много сложни и ще минат месеци преди а, да се внесат аргументите и още повече време преди да а, се вземе съдебно решение. Ако потребителят е сигурен, че правилата ще се спазват, нещата е по-лесно. Така че а, само така, с една трансгранична, едно трансгранично сътрудничество, нещата ще се подобрят. И в 24 точка относно така нареченият знак за доверие или етикет за доверие. в моята страна вече има нещо подобно и потребителите не се страхуват да купуват от сайтове с подобен знак. А, именно за това мисля, че е добре да го имаме. И разбира се, това означава повече участие от страна на властите, които да гарантират а, този знак а, за доверие. Благодаря. Благодаря, Кристел. Малък въпрос към господин Трашковски. Не знам дали ще успея правилно да произнеса името ви някой ден дали ще има нещо против да ни отпусне 10 минути от времето за неговия си доклад, защото темата наистина е важна. Има няколко души още, които искат да се изкажат. Не. Там думата на Евлин. Благодаря. Благодаря на господин Царковски за това, че ни даде възможност да продължим още малко дебата. Дори, въпреки факта, че неговия доклад е много важен. Искам да благодаря на господин Ариас за великолепния документ, който е изготвен. Това е много добра работна база. Искам да подчертая особено положителните точки. Тук от точка 10, така както каза господин Рушфор, това е точка, в която се говори за а, намаляването на разликите за притежав... в законодателство на отделните държави за притежаване на офлайн магазин. Идеята е нещата да, се, да протичат най-вече по прозрачен и коректен начин. Разбира се, ако потребителят не иска да купува онлайн, той няма да го прави. Това не бива да бъде забравено. Това остава основната свобода на потребителите как да купуват. Точка 17 и на мен ми харесва особено много. Там се говори за тези основни проблеми, с които се сблъскват голям брой потребители – например, а, системата за бързо предупреждение и други. А, не мисля, че това е основният проблем, но трябва все пак да се занимаваме и с тях и да поискаме от комисията да а, задълбочи работата си по тези точки. И нещо друго. Въпросът за защитата на личните данни защото по интернет се прехвърлят данни по време на плащанията, по време на самата поръчка. Трябва да гарантираме защитата на данните и е да дадем възможност на хората да решават какво да правят с личните си данни. По точка 21, мисля, че това е много важна точка. Там се говори също така и за допълнителна защита за непълнолетните лица. Все повече транзакции се осъществяват а, онлайн, но също така и по а, всички останали електронни средства, например тел, мобилни телефони, а, дори новия iPad. И затова трябва да засилим защитата на непълнолетните. През 80-те, през 90-те години дебатът в Германия постепенно се изостреше – Имало е продажби на телефони на улицата. Ние са карали младежите, при мен, да сключат договори, така като са ги спирали на улицата. Но а, вярно е, че продавачът, например, в един магазин не може да знае със сигурност, дали, освен ако не види документа, че даденото лице е пълнолетно или не. и от друга страна пък лицето, което е потребител, също не може да знае дали нарушава по някакъв начин правилата. Така че трябва да ги изясним. Благодаря. А сега ще дадем думата на господин Девид Мер, който представя Генерална дирекция САНКО от Европейската комисия. Много благодаря, госпожо председател. Да, аз представлявам генерална дирекция Санко, но трябва да отбележа, че докладът, както и нашето съобщение от комисията, се отнася до работа, свързана от най-различни служби и отдели. Искам да отбележа три основни неща за електронната търговия. Първо, електронната търговия – не засяга само въпросите на електронната търговия. Ако тя функционира и се разглежда като добра альтернатива за пазаруване от страна на потребителя, тя може да, се окаже, да окаже силно влияние на целият пазар и потребителите. Знаем, че магазините офлайн много внимателно следят цените които а, се ползват от конкурентите им онлайн и а, съответно променят собственото си поведение. Потребителите също отиват в магазина и казват, е, това нещо го има онлайн и струва еди колко си. Вие колко ще е, искате за него. Тази връзка е много важна. Тя не означава, че всички трябва да се втурнат купом да пазаруват много от по интернет. Въпросът е тази възможност да е надежна. Това ще повлияе на подобряване на конкуренцията, по-добро функциониране на пазара и офлайн. Потребителите, които нямат интернет е, връзка, няма и никога няма да си е, пазаруват онлайн, пак ще се облагодетелстват от това, защото пазарите за стоки и услуги са интегрирани. Колкото по-добре функционира електронната търговия, повече ще се засилва интеграцията. Така електронната търговия не трябва да се разглежда като специализирана част от нашата економика, заради начина по който на съществуването и се отразява на поведението и на потребителите, и на продавачите, и е, изобщо върху търговията. Затова е важно да направим така, защото трансграничната електронна търговия да функционира добре. И към това е насочен докладът на, коми, на комисаря. А, тази търговия се развива много в рамките на една държава, но стагнира трансграничен план, защото а, имаме проблем а, ако електронната търговия действаше добре, това щеше да има много положителен ефект и той може да обхване целия вътрешен пазар. Така че един заспал а, сектор на търговията на дребно с високи цени и не особено голям асортимент ще се събуди, ако а, електронната търговия е, е лесна за използване за потребителите в тази държава. Тогава търговците на дребно ще трябва да се събудят и да подобрят предложенията си към потребителя. За това а, значението на електронната търговия се определя не защото от това, че искаме хиляди хора да си купат хиляди неща по интернет, а поради общото въздействие върху търговията на дребно. Особено в малките и средно големите държави членки, защото има големи държави членки, в които е много добре развита електронната търговия, а други средно големи тя е в зачатък. За това от електронната търговия ще има големи ползи за а, малките средни предприятия, за потребителите по отношение на по-широк асортимент, възможност за избор и цени. И защо не функционира трансграничен план електронната търговия? Въпросът е много сложен. Много са нещата, които спират предприятията от предлагането на стоките си по този начин. Преди 10 години нещата не бяха такива. Сега е видно, че проблемът не е толкова в доверието на потребителя. Доверието се укрепва, хората все по-голямо доверие и желание пазаруват онлайн. Проблемът по-скоро е, че фирмите отказват да, проч... да продават. Ние направихме над 3000 теста във всички държави членки и само в 61% в 61% от случаите фирмите отказаха да изпълняват такива поръчки по интернет. Ако не се преодолее тази пречка, то тогава проблемът с доверието на потребители ще се засилва, защото няма да има от кого да си купуват а, онлайн. Разбира се, потребителите трябва да имат доверие, особено за важни неща, а, високо ниво на защита, но хармонизирано ниво, за да има готовност и у предприятията да продават за защото съжалявам, но това е реалността, а повечето от тия 61% за това отказват. Също така важно е да се осигури правоприлагане и ефективни е, методи за обещетения, ако нещо не е наред, потребителя да знае, че може да се обещети. Благодаря. Благодаря, господин Вер. И така, след тази полезна дискусия ще дам думата на докладчика господин Чеверия. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря всички, които изложиха своето становище по този доклад. Всички устни изменения а, ще бъдат включени в доклада. Не трябва все пак да забравяме, че а, има ограничения за обема, но ще преминем и през процеса на измененията, което ще увеличи стоеността на доклада. Мисля, че един от важните въпроси за успешната е, е, електронна търговия е доверието. Това е ключов елемент трябва да се породи доверие, като се информира потребителя, предприятията, фирмите, които желаят по този начин да предлагат за търговия своята продукция. Но потребителя трябва да знае кой продава, откъде идва тази стока, какви са му правата, преди да извърши транзакцията. Дали не става дума за фалшификат, дали е оригинален продукт, трябва да се разполага с всички гаранции, които предоставя европейското законодателство. Между другото, имат директива в тази насока. Директиви, транспонирани, ако не се лъжа, във всички държави членки. Трябва да се засили доверието, по, отнош... по отношение на сигурността на плащанията онлайн, като се предвидят решения за конфликтните ситуации. Доверието преминава и през обучение. Не знам дали трябва да се предвидят средства за подобно обучение – но смятам, че близко време в училище ще се изучават и новите технологии, как да се използват те. Между впрочем, това вече е факт в някои от държавите членки. И ще бъде включен по този начин, ще бъде включена и електронната търговия наистина е важно потребителя и търговците да бъдат добре информирани за тази възможност електронната търговия, която предоставя допълнително свобода и възможности успоредно с традиционната търговия. Как да приключа не, моето поколение или по-старите ще ползват масово електронната търговия, но нашите деца, да, те ежедневно ще пазаруват по този начин. Разбира се, след като навършат съответната възраст, която ще им дава това право. Това е идеята на доклада. Благодаря ви. Благодаря, господин Ариес. Тъй като тази дискусия беше много полезна, със сигурност ще получите изменения към доклада. Искам да ви припомня, че крайният срок за внасяне на измененията е 8 юни 16 часа. Господин Ариас, има ли нещо да добавите? Е, да Председателя, извините, Много взимам думата. Исках да благодаря на господин Тресковски за това, че е, предостави част от неговото време. А, председателката, няма и аз да губя допълнително време на всички с благодарности към него и за това сега веднага ще преминем към следващия доклад, не по-маловажен. Тук няма да говорим за пречки пред е, до изграждането на вътрешния пазар, пред пълното прилагане на вътрешния пазар, господин Трасковски, веднага ви давам думата, за да представите за първи път вашия доклад по тази специфична тема. Имате думата. Загубихме времето малко. Ви... Не, няма за първи път да говорим по този въпрос, за трети път, но все пак. Uh, Ще говорим за вътрешния пазар в Европейския съюз. А ние се отнасяме с особена сериозност към този въпрос, защото имаме изследване на комисията, имахме изслушване в парламента. Миналата седмица бяхме в Швейцария, за което искам да благодаря на секретарията за отличната организация на посещението и а, се срещнахме с кого ли не. С депутатите в Берн, с а, а, различните управи, с управата на кантон Берн, с президента на страната, за да разберем каква е швейцарската гледна точка. С две думи, както знаете, вече няколко месеца работим по темата. Що се отнася до нашия подход, той е двояк като че ли. Поне от дискусията така се очерта, защото много разговори имахме с секретарията на ЕАСТ, Срещахме се и с деловите среди, разговаряме с колеги и човек е, остава с впечатлението, че е, се, не е нужно неговото присъствие, защото много от събеседниците са удовлетворени от сегашното положение на нещата и няма как, кой знае какво друго да се направи. Очевидно имаше и друга крайна е, гледна точка, а именно, е, че ние трябва да се опитаме да променим същината на взаимоотношението и по-скоро да представим пред колегите от Швейцария нещата на основа, ако ти хареса, добре, ако не, твоя воля. По-голямата част от, съотнош... от а, взаимоотношенията с Швейцария са много сложни а, и проистичат от това, че швейцарците отхвърлиха а, споразумението. Защо? те всъщност договориха това споразумение, те го измислиха един вид за швейцарците, а после гражданите им го отвърлиха. Та така се стигна до сегашното положение. Възприехме много прагматично решение да видим как стоят нещата и да видим как да се подобри ситуацията. А това е възможно по най-различни начини. Ще ви кажа само няколко от тях, защото повечето са изложени в нашия доклад. Разгледахме е, придружаващите мерки, които понякога се използват от е, Швейцария. Е, трябва да го работим с колегите в Швейцария, в Швейцария да им кажем, че основното е в пропорцията, защото иначе няма правна сигурност на пазара. Що се отнася до мерките, които спъват а, развитието на сегашния пазар, има хора, които а, говорихме в Швейцария, понякога от наша страна, те предлагат а, преразглеждане. Основният проблем е прилагането, пълното прилагане на, на правилата на вътрешен пазар, което става трудно при е, този формат на двустранни отношения. Имаме проблеми с, с е, правната сигурност, е, също така и по отношение на а, гъвкавостта, специално по отношение с споразумението за свободно движение. Говорихме как да намалим фрагментацията на пазара, особено по отношение на прилагането на решенията, по начини, като например да поканим швейцарските колеги да участват при оформянето на решение и така нататък. Искам да кажа, че разговаряхме с швейцарски колеги, но си мислехме и си говорихме така помежду от гледна точка на Европейския съюз. Дори ако може да е, работим на базата на статус-кво и да видим от тук нататък какво може да се направи. Виждаме, че предстоят планини от работа. Има нови досиета, които се подработват. Е, швейцарците го знаят. Ако ако говорим за обществените поръчки или пък за връщането на загубена стока или за електронната търговия, много неща ни чакат. Въпреки, че разглеждаме двустранно отношенията между нас и Швейцария, ще бъде много трудно, на практика невъзможно да се продължат взаимоотношенията на сегашната основа с предвид на огромните досиета, които предложат, Предстоят след като говорихме с колеги и слушахме и позицията на комисията, смятаме, че нашите предложения ще са следните. Поне когато говорим за в бъдеще, трябва да се проучват щателно възможностите за подписване на едно широко обхватно двустранно споразумение с Швейцария, защото е трудно с тези огромни досията, които ни чакат или които сега са на дневен ред, ще е трудно да се продължава така, както и да е. Отношенията не са е, специфични, но е трудно да се работи на базата на специфични отделни споразумения. Ние сме писали в нашия проект доклад като бележка да се прочи тази възможност. Според нас е нужно да има едно силно ясно послание да не бива да отиваме при колегите в Швейцария и да им проповядваме нашите идеи, а трябва да се вслушаме в тях. Това е едно наистина специфично взаимоотношение и то се нуждава специално внимание от двете страни. Това не е обикновената ви страна, която кандидатства за членство, така да се изразя. Това е взаимоотношение, което се нуждае от специфични решения. Ние е, демонстрирахме нашата добра воля и казахме, че има и втори участник в тези разговори. Очевидно, Европейската комисия има изключително важна роля като пазител на договорите, но парламентаристите също имат своята роля в този диалог. Партньорите ни мисля, високо оценяват факта, че един от, е, една от комисиите в парламента е, взима при сърце тази идея, обсъжда е, нещата с тях. Крайния, крайния срок за изменения приближава. Както казах, след изслушването и след посещението аз ще изготвя изменения. Също така обаче чакам и други изменения от колегите. Ще работя с докладчиците в сянка за да постигнем компромисни изменения, приемливи за всички. И в това отношение искам също да благодаря още веднъж на нашия секретарят е, за това, че помогна за организирането на изслушването и на това изключително важно посещение в Швейцария. В известен смисъл има прецеденти, но то само по себе си бе и прецедент за това, че комисия на парламента се включва в тъй наречената а, тиха дипломация. Благодаря. Thank you very much, Mr. Трацасковски. It was, it was... Благодаря, господин Царковски. Цар... Не, и за мен е много трудно да произнеса вашето име. Следващият оратор е а, с по-лесно име. Репо, господин Репо, на финландски това означава лисица. Господин Репо. На латински, по-точно, то наименование е Лупус ескалина. Благодаря на господин Срасковски за уравновесения доклад. Мисля, че този доклад хвърля допълнителна светлина върху отношенията а, между Европейския съюз и бившите страни от ЕФТА, групата или ЕА, ЕАСТ. А, разбира се, тези елементи, които тук споменахме, може би малко са затруднили търговията между Европейския съюз и страните от ЕАСТ. Но ние проведохме много срещи, много консултации на високо ниво и се оказа, че споразумението с Норвегия, Исландия и Лихтенштайн всъщност е по-лесната альтернатива. Трябва да спазваме тези решения. Швейцарците отказаха да подпишат това споразумение и ние трябва да го приемем. Въпреки, че няма да е толкова лесно. Относно препоръките за двустранните отношения, мисля, че това е нещо положително. Няма нужда да налагаме каквото и да било на Швейцария. Само трябва да ги разбираме, да ги уважаваме. Нямам какво да кажа за същността, за съдържанието на самата среща, освен че всъщност ще трябва да се справим с предизвикателствата пред нашите споразумения. И едно от тях е бавното прилагане на практика на споразуменията. Това се дължи на институционални и структурни причини – а, свързани с, споразуменията на Европейското економическо пространство. Трябва да намалим времето от момента на взимане на решенията до прилагането им на практика. А що се отнася до държавите, които са се вписали, спазват договора, трябва да сме сигурни, че те имат достатъчни механизми, достатъчни инструменти, за да прилагат споразуменията а, така, както те се налагат във вътрешния пазар. Това въжи за абсолютно всички директиви. Благодаря сътрудничеството. Благодаря, господин Репо. А сега господин Юрген Кройцман от Алде. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Определено се опитваме да постигнем нещо, което не е лесно. И проблема не е в отношенията с Норвегия, Исландия и Лихтенштайн, а с Швейцария. Докладчика споменава кратко проблемите, пред които са изправени относно прилагането, транспонирането на директивата за услугите, Така че проблемите са описани съвсем накратко и все пак са дадени някакви решения. Или поне опити за решения. Това е добре. Но нека да кажа, че в случая с Швейцария нещата са сложни. Швейцария има структура, която не позволява да се приложат всички решения на Европейския съюз. Така че всички директиви и цялата юрисдикция на Европейския съюз и на съда не могат да бъдат приложени и транспонирани директно. Няма и един конституционален съд, който може да направи, да осъществи контрола. В Швейцария има директна демокрация и в крайна сметка винаги е, народът ще реши. Така че много трудно да накараме Швейцария да спазва директивите на Европейския съюз от А до Я. Това осложнява отношенията между Европейския съюз и Швейцария, така е казано и в доклада. Мисля си евентуално за бъдеще, дали не може да се направи повече. Не мисля, че на този етап можем да направим повече от това, което е вече описано в доклада. Пред нас има една държава с съвсем различна държавна структура. Така че докладът е, е много уравновесен, успява да поизглади противоречията. И, както вече видяхме, Швейцария на моменти отреагирвала много остро на някои наши предложения. Така че трябва наистина да а, бъдем по-умерени. Искам да благодаря на докладчика за уравновесеността на доклада. Иначе нямаше да можем да подобрим отношенията между Европейския съюз и Швейцария. Благодаря. Госпожа Руле. Äh, Преди всичко, нека да благодаря на докладчика. Не сме е, внесли изменения. Воли сме много дискусии с много експорти, е, експерти. Доста пълен е този доклад. Благодаря на докладчика. Благодаря. А следващият оратор е нашия председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че председателствахте заради мен. Аз бях на делегация с Японският парламент. И а, беше много важно да се поддържат отношенията между, с тази делегация, а, особено за нашата комисия. А, благодаря, искам да благодаря на докладчика за а, динамичната работа по този доклад. За мен беше удоволствие да бъда с него в Берлин миналата седмица по това време и имах в Берн, извинете, не в Берлин, а, и да проведем много добри преговори с швейцарските представители имаше доста, доста проблеми разисквани, свързани с правилата на единият европейски пазар. И а, успях да говоря дори с а, висши представители на администрацията в Берн и да обсъдим отговорностите между отделните кантони в Швейцария и федералната администрация. Но това, което беше най-важното е, че самите кантони искат да се ангажират малко повече а, с европейските процедури, защото а, така както видяхме и в много други държави, местната администрация а, е задължена в подобни държави да се ангажира повече и да гарантира правата на вътрешния пазар и тя се занимава също така и с разрешителната за работа и други. Така че това е удовлетворителната новина. И нещо друго, което мога да кажа, което обсъждахме с швейцарските колеги и получих интересен отговор, не бих казал враждебен отговор, е, че директивата за, за услугите ги е накарала да анализират мерките, които дискриминират някои доставчици на услуги от други страни. Като си има предвид, че сме наложили свобода на бизнес услугите, на услугите в държавите членки, а, мисля, че а, самите кантони помежду си ще трябва да променят законодателството дори помежду си, за да могат да осигурят такива услуги. И а, след като самата Швейцария вътре в себе си е започнала подобни процедури, тя явно си дава сметка, че не може да продължи така затворено и това ще промени и е, услугите в европейско ниво. Така че тези, които искат да а, развиват бизнес в Швейцария, искам да ги успокоя. И тук а, се свързани от няколко елемента от директивата за услугите. Аз лично най-вероятно ще направя кратки изменения, за да привлека вниманието ви към тези въпроси, защото считам, че в крайна сметка швейцарската реакция по тези въпроси беше по-скоро положителна. И ще постигнем напредък. Това е а, индикация на къде върви процеса и че швейцарците проявяват интерес. Това е много прагматичен подход от тяхна страна. И второ, относно страните от ЕАСТ за парламентарното сътрудничество и даването на предварителна информация, така както вече каза докладчика Царковски. Съгласна съм с казаното от колегите че инициативата, която нашата комисия пожела да поеме, вече беше успешна, що се отнася до ниво комуникация. И за бъдеще трябва да сме сигурни, че а, депутатите, които участват в тази комисия, ще продължат своето сътрудничество с Швейцария и другите страни и ще продължат по този начин еволюцията на единия пазар и по-специално контекста отношенията на Европейския съюз и Швейцария. Благодаря, господин Харбър. Следващия оратор е госпожа Стилер. Благодаря, госпожо председател. И аз съвсем накратко искам да благодаря на докладчика и на секретарията за прекрасно организираната програма за срещи миналата седмица. Когато говорихте за демокрацията, е много интересно това да се обясни. Нашият председател също вижда, че е, в е, тези рамки има възможности за преодоляване на някои от тези предизвикателства, с които се сблъскват искаме. Имаме и, и друго важно нещо. Имаме делегация за Швед... Швейцария, Норвегия и така нататък. И председателя и Галахър беше там и призна колко е ценна нашата работа. Това признание е ценно, защото а, ние, а, когато се захванем с тази тема като комитет, който работи по някаква тема, а не като делегация, мисля, че ще отразим по-добре и по-добре ще се приемат а, нашите а, впечатления. Аз искам да кажа, че аз а, а, поддържам тази идея да не им проповядваме, да работим с тях трябва да направим така, че това, което ние тук договорим, ще се възприеме от делегацията. Аз не бих искала да се гласува тук по този доклад и после да се забрави а, за тази идея. По-важно е да има реално напредък, да поддържаме връзка с хората, с които се срещахме е, и миналата седмица, а, така като делегация. Искам да благодаря на всички колеги, на господин Харбър също. Благодаря. Госпожа Майлар сега има думата. Благодаря, госпожо председател. Не искам да служнявам живота на колегата. Нещата са достатъчно сложни без друго. Но наистина съм из, изненадана от това, което каза господин Кройцман. Е, той спомена за препятствия поради пряката демокрация в Швейцария при прилагане на законодателството. Другите държави членки, малко от тях имат пряка демокрация, но все пак им се случва Спомням си, че като член на друга комисия, когато говорихме за свободното движение на а, работниците, източна Европа, доста се изненадах да науча, че Швейцария е решила този въпрос много преди а, Германия и Австрия, отваряйки отдавна границите си въпреки че все още има някои ограничения. Естествено, не задавам въпрос на докладчика, той отлично си е свършил работата и когато окончателно обсъждаме този доклад, ще се радвам, ако комисията каже какви са тези препятствия когато има система, референдуми, когато Швейцария стане член на Европейския съюз. Някога. Äh, Може би става дума за някакво препятствие, свързано с записаното в Конституцията на Швейцария. Не знам дали комисията може да даде повече информация. Благодаря много. Предполагам, че по-нататък ще имаме възможност. А, и предполагам, че комисията ще успее се подготви по този въпрос. Сега господин Шваб. Благодаря. Госпожо председател, аз също искам да благодаря на докладчика. Темата е много важна за нас, както и за други колеги. Ние сме лично засегнати. Вече говорихме за делегацията с Норвегия. Има колеги, които участваха в тази делегация. Получихме много градивни идеи, много конструктивни доклади. Искам да благодаря на колегите. Но все пак имам въпрос към докладчика и към, относно групата, която беше на посещение в Швейцария. По точка 7 тук страните от ЕАСТ не са всъщност длъжни да прилагат на разпоредбите на директивата. Същото и по точка 12 и точка 13. няма всъщност задължаване да се приложат тези разпоредби в Швейцария. Мисля, че нещата трябва да бъдат разширени. А мисля, че в точка 10 има проблем в писмения превод. Докладчикът всъщност в средата на текста се казва че отбелязва се, че тези мерки могат да, окажат, да възпрепятстват предоставянето на услуги и от дружества в Европейския съюз, особено в малките и средни предприятия на територията на Швейцария. Възпрепятстват, могат да окажат, да, да се окажат препятствие, това вече е някакво ограничаване. Интересно ми е как точно ще подходим към институци... институционалния въпрос а, относно Швейцария, такъв какъвто е описан в точка 5 където се казва, че има интерес от страна на швейцарския парламент. И тук говорим за парламентарни комисии, които по принцип заседават при закрити врата. И искам да знам какво точно се заседава с подробности, е, тъй като има много неща, които никога не биват комуникирани извън тези заседания. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Гепхарт. Благодаря много, госпожо председател. Аз също смятам, че доклада е много добре балансиран, че отлична база за работа. По точка 5 имам една бележка. Това е важна точка, особено, може би по-малко за Швейцария, но за другите държави членки този въпрос е много важен. Защото има важни въпроси, свързани с прилагането и е много важно тези държави да получат съответните законодателни текстове, и наистина това е много положителен елемент. Подобно на колегите от Норвегия, с които неодавна се срещнах, е за тях също това е много важен въпрос. Още един дребен въпрос имам по 16-та точка. den letzten äh, äh, äh, Teil, nämlich begrüßt die jüngste an... Е, тук се казва, че приветства приемането принципа Касис де Дижон. Много различни тълкувания обаче съм чувала е, за това решение на съда. И за това се обръщам към докладчика с въпроса, е, кое тълкуване на решението се има предвид тук. Текстът е много широко отворен и преди да го приемем, трябва да знам все пак какво се крие зад е, тази формулировка тук. Защото за това се говори много, има безкрайно различни тълкувания. Какво крие този принцип Касис до Дижон? Благодаря. Сега имаме възможност да слушаме комисията. Господин Грипа. Much, uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря първо за възможността да се изкажем и благодаря на uh, автора на доклада, господин Тръжасковски. И преди сме имали повод да даваме високата си оценка на доклада и вече сме изразили нашето становище. Той засяга и положителните и отрицателните аспекти на секторните спогодби между Европейския съюз и Швейцария. Правилно се подчертава кои са пр- проблемите, които имаме при прилагането на тези спогодби. Какво бихме искали ние от страна на комисията? Единно прилагане на европейското законодателство имаме статични споразумения с Швейцария, т.е. там не се отчитат динамиката на развитие на нашето законодателство. Това е проблем. Защо? защото швейцарският оператор изпада в положение да бъде по-привилегирован от операторите от Европейския съюз. Това според нас не е честно по отношение на операторите от Европейския съюз. Недва ли е случайно, че от 2008 насам няма окончателно изготвяне на нови споразумения с Швейцария, което им дава достъп до пазара. Знаете, че имаше заключение на съвета от тогава и там се искаше тези аспекти в новите споразумения да се отчитат. И за това заедно а, съвсем прецизно ще проучим препоръките на доклада и трябва да уверя госпожа Стилър, че тези, този доклад няма да бъде забутан някъде или забравен. Напротив, той идва в много актуален момент, имайки предвид, че от една страна съвета ще направи преоценка на своите изводи от 2008 по отношение на взаимоотношенията с страните от ЕАСТ, включително Швейцария. От друга страна, Сигурно също знаете, е, подобно преосмислене на отношенията с Европейския съюз тече в Швейцария. Неодавна излезе доклад за частния сектор от Economist Suisse. Скоро ще има доклад за, от Федерацията на кантоните и доклад на а, Федералния съвет, тъй наречен доклад Мак Валтер, се очаква през лятото. Така става ясно какви са параметрите и ще бъдем готови да работим а, по тях в бъдеще. Сега швейцарските органи трябва също да вземат решение каква форма биха искали да придобият нашите взаимоотношения. Един от аспектите, които искам да подчертая, е, той бе поставен от а, а, преждеговорившия. За това решение за участието на Швейцария в оформянето на решението. Трябва да кажа, че що се отнася до Норвегия, това вече е факт, тъй като там има автоматично приемане на а, европейските законодателни актове. И съответно е, няма нужда от е, участието е, в е, законодателния процес при оформянето на решения от е, Лихтенштайн, е, Норвегия, Исландия, докато положението с Швейцария не е такова, там няма автоматично приемане. И така, че въпросът за участието в формето на решение е по-скоро по- скоро по голям въпрос. А сега за другите въпроси ми се ще да имам възможност да се подготвя по-добре, за да отговоря за това какви проблеми биха могли да възникнат от наличието на пряка демокрация, когато говорим за прилагането на правилата на вътрешния пазар. Това е тема, която трябва да обсъдим с Швейцария но не мисля, че има проблем за, за в това хората да участват в вземането на решение. Въпросът е, че те трябва да а, знаят какво предполага а, тяхното решение като последица. Имаме в някои случаи клаузата на гилотината. Това означава, че те ако гласуват против нещо, всички останали споразумения в този момент се прекратяват. Е, говорим с швейцарците в момента да се разгледа този аспект, да се отчете това, но това трябва да се отчита заедно с другите аспекти от общ интерес, от общ интерес за Европейския съюз. В заключение, още веднъж благодаря за това, че ми дадахте думата и с голям интерес ще проучим препоръките на доклада. Благодаря. Благодаря ви. Сега нашия докладчик. Имаше и един въпрос за принципа на Касис де Дижон и как го интерпретирате. За щастие, госпожо председател, няма какво да ви разтълкувам Касис де Дижон, защото това е направено от е, съда на европейските общности по редица следващи дела – различните адвокати имат различни виждания, но когато става въпрос за швейцарците, първо трябва да се каже, че швейцарските съдилища не са длъжни да ги прилагат тези решения. Това е една от странностите на нашето взаимоотношение с Швейцария. Те възприемат някои от нашите законодателни а, актове, които а, обсъждаме в двустранните комитети, но тълкуването им може да е различно и не се е, чувстват обвързани да спазват тълкуванията на Европейският съд. Това създава проблеми, защото няма единно тълкуване и пълна правна сигурност. Но все пак, все повече швейцарски съдилища в своите решения цитира тълкованията на а, и когато се произнасят, използват а, решенията на СЕО. Това е знак, който трябва да се приветства. Много от тях цитират решението на СЕО по Касис де Дижон за взаимното признаване. Това приветстваме. Швейцарските съдии с оглед единността на прилагането цитира тези решения. Все пак няма гаранции, защото произнасянето е по осмотрение на швейцарските съдилища. Но когато погледнем тяхната практика, в много случаи се дава такова а, позоваване, поради това, че съдиите са много от, отворени в това отношение. Сега за по пета точка. Лисабонския договор, както знаете, е е, допуска е, предоставяне повече информация на националните парламенти. Ние каним депутати от националните парламенти, провеждаме плодотворни дебати с тях. Ако имаме такива тесни взаимоотношения с, с държавите от ЕИП, Швейцария е една от тях, то това трябва да става и по отношение на националните парламенти в най- къси срокове, защото те решават по националното законодателство. За участието в оформянето на, на решенията. Ние всъщност мислим най-много за себе си. Каним колегите си, каним колегите от Норвегия. Според мен не е лошо да каним и колегите от Швейцария, да ги каним тук, когато има среща с националните депутати. След Лисабонския договор – особено. Но а, и преди това при процедурата на съвместно вземане на решение, вземането на решение е нещо, което предполага оформянето им именно тук в този парламент. Сега, за а, формулировките тук в 10-та точка да а, мисля, че може да поработим по смягчаването, може да се реша, работи тук. Това е за конкретните забележки. Чакаме вашите из... предложения за изменения. Заедно с докладчите в сянка ще го а, изготвим компромис. Има неща, които, както казах, аз сам ще променя, защото това беше идеята, изготвихме проекта, след това имахме консултации, изслушване, посетихме Швейцария, така че има неща, които не, неминуемо се променят, но не фундаментално. Това, което трябва да си остане е основното послание за бъдещето, защото мисля, че предвид на огромния ни дневен ред, трябва поне да, да дадем сигнал, да приканим двете страни да погледнат възможностите, които се предлагат. Както казах, благодаря на всички. 7 юни е крайния срок, е, почти не остана време и ще чакам ме с е, колегите са докладчици. ще чакаме вашите изменения и ще работим по тях. Благодаря много. Благодаря, благодаря на всички за прекрасния дебат. Сега обявявам, че крайният срок за изменение е 7 юни 18 часа. И сега приключваме с публичната част от нашето заседание. Ще продължат само заседанието на координаторите. Благодаря ви, колеги.